señoras y señores muy buenas tardes a todos bienvenidos a la nueva comisión de peticiones al encuentro constituyente. И така, сега продължаваме с Комисията по петициите. Казвам се Итор Гайс е, от е, НП и от Испания съм. Имам удоволствието да водя заседанието на тази комисия. Не съм най-възрастният е, член на комисията, но правилата са се променили междувременно, така че секретариатът ме помоли да поема председателството на заседанието, тъй като съм заместник-председател на бившата комисия по петициите. Колегата Кешман и други колеги е, са по-възрастни от мен и имат много повече опит е, като членове на комисията, но ето изборът падна върху мен. Преминаваме към избор на председател. За председателското място има предложение за госпожа Мацони от НП. Ако имате други предложения, моля ви да ни ги съобщите. Очевидно няма други предложения за председател, така че нека да покажем подкрепата си с ръкопляскане. Кой е за? Мисля, че ръкоплясканията са достатъчни. Няма нужда да провеждаме друг на... друго гласуване. Io vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi per questa. Позволете да благодаря на всички за гласуването чрез ръкопляскане. Благодаря за длъжността, на която ме избрахте и се надявам а, успешно да я осъществявам съгласно вашите желания и очаквания и особено а, съгласно идеята за приемствеността Съответно ще продължа след а, предишния ни председател. И сега ще продължим много бързо, а, като ще се стремим да спазим сроковете, които както винаги са ни поставени. И сега иска ли някой да се изкаже? Преди да преминем по-нататък с, с второто гласуване, гласуването за първи заместник председател. Господин Кашман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз исках думата във връзка с следващата точка и тогава, като започнем работа по нея, ще взема думата. Благодаря. Allora, anche per la eh, il posto di primo vicepresidente. И така, за длъжността заместник-председател един кандидат, един кандидат и това е госпожа Балерери. И така, предлагам, ако някой не пожелая гласуването да е тайно, да гласуваме чрез ръкопляскане. Госпожо председател, исках да ви поздравя, но тъй като госпожа Палиадели не присъства, а, тук ли сте? Щях да кажа, че приема номинацията, но мисля, че тя е способна сама да го заяви. Може би да го кажа пък на гръцки. Congratulazioni per la eh. Честито по повод на избирането ви като е, първи заместник е, председател. Заповядайте на трибуната за втори заместник председател. Господин Майер е единствената кандидатура и така предлагам да действаме по същия ред, е, гласувайки чрез ръкопляскания, ако никой не иска тайно гласуване. Конгратулациони. Отново, честито, господин Майер. И сега третият заместник председател и Тургай. Извинете, не съм убедена, че правилно произнасям името ви. И така, ако няма други кандидати, да гласуваме чрез ръкопляскане. Чудесно. Сега последното гласуване за четвъртия заместник председател. Отново само един кандидат. Нали? Изглежда пак с ръкопляскане ще гласуваме. И така още веднъж позволете да поздравя всички избрани и да благодаря на членовете на нашата парламентарна комисия. Искам да кажа, че така приключихме с учредяването на нашата комисия. А, имате ли а, желание да се изкажете по точка разни? Заповядайте. Госпожа Хане. А, е, я tager ordet under eventuelt, og jeg har to sager. Det ene... Честито. Имам да кажа две неща. Първото се отнася до името на комисията. В началото на мандата се прие а, за яснота на наименованието. А, нашата комисия се нарича Комисия а, за петициите на гражданите. Но на някои и, езици наименованието е неразбираме, например на датски. И аз изглеждах много нелепо по време на изборите, защото казвах, че е, се кандидатирам и че работя в една комисия, чието име никой не разбира се. Не разбираше. И това е комисия, която се обръща с лице към гражданите и затова трябва да има име разбираемо за тях. И за това а, настоявам комисията да се казва петиции на гражданите. Надявам се всички да подкрепят това. А, второто ми предложение при първа възможност да поканим представител на шведското председателство и това да е Сесилия Малстрам. Тя е бивш член на тази комисия, сега е министър по европейските въпроси. Надявам се, че ще можем да подобрим отношенията си с съвета. И така предложението ми е Сесилия Малстром в качеството на представител на шведското представителство, е, председателство да бъде покана. Тя е запозната с дейността на нашата комисия. Благодаря. И аз ви поздравявам, госпожо председател, но мисля, че всички тези въпроси би трябвало да бъдат разгледани на заседание на групата, на координаторите, на, бюрота, на бюрото, а не в този състав. Тук очакваме вашите предложения. Ето това е, което исках да кажа. Имате пълната ми подкрепа, госпожо председател. Въпросът за това да поканим шведското председателство може да изчака, но по отношение на наименованието на комисията, това е въпрос, по който има решение на парламента и сега става дума за една формална стъпка. Това може да фигурира в нашия вебсайт и по този начин да покажем колко е важна ролята на нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви и аз. За съжаление, трябва да кажа, че за някои неща съм на друго мнение, но с шведското председателство наистина имаме големия шанс, нека да започна с хубавото, да променим до голяма степен работата на комисията в положителния смисъл на думата. И това е най-вече едно послание към държавите членки, които много често са източник на петиции на гражданите. Думата петиция е латинс, с латински происход. Думичката омбудсман в Германия обикновено се казва, че не бива да се използва. Търси се някакъв е, гер... немски вариант, но е, омбудсман е точното наименование, в крайна сметка, на работата е по същество. Тъй като това е човека, който застава пред гражданите, който трябва да брани техните интереси. Бих искал да съобща това на всяка цена, да, тъй като би трябвало да се има предвид от ръководството на комисията през следващия мандат. Хубаво би било бюрото ръководството на комисията да се срещне с сътрудниците на секретарията още през следващата седмица. Има много, много петиции, които отдавна чакат да бъдат обработени, обсъдени, включително и от моята страна, Германия. И аз съм сигурен, че има петиции, които не търпят отлагане а също времено има и една петиция, която е свързана с необходимостта да посетим съответното място. Трябва да направим оглед на място. Ако ние желаем наистина през септември бързо да можем да обсъдим въпроса, да вземем решението, защото става дума за една местност, която е силно засегната, върху която са нанесени големи поражения. При всички положения не бива да бавим този въпрос и да чакаме да изтекат двата месеца до септември, преди да сме взели предварително решение. Благодаря, госпожо председател. Много е хубаво, че най-сетне има равнопоставеност между половете. Смятам, че краткостта е много важно качество. По-малко да говорим, повече да работим. Ето защо двете предложения, които бяха направени за промяна на името и поканата с, на шведското председателство, е нещо, което не бива да се осъществява набързо. Нека координаторите да се съберат а, и да достигнат до разумно решение. Това е моето предложение, а, тъй като а, в противен случай много ще приказваме. Благодаря ви. Аз искам да се присъединя към поздравленията изказани към председателя и заместник председателите. В, тажът, в, тази, в таз, тази комисия има четирима заместник председатели на парламента, което е изключително. Самите комисии не могат сами да решават какво да бъде тяхното наименование. Това не е някакъв съвет от Съветския съюз, в който всеки може да си прави каквото иска. Ако някой иска да промени името, има процедура. Ако тя иска да задейства такава процедура, сега е момента да го направи, но няма никакво съмнение, че комисията не може да направи това. Ми какво ще стане, ако комисията по конституционни въпроси реши да си промени наименованието? Не може така. Наименованието на комисията е част от институционалния процес. Аз лично нямам никакъв проблем. Ако искате да предложите друго наименование, добре, но си има процедура. Аз приемам предложението на господин Кашман да отложим. Но искам да ви напомня, че беше взето решение в тази комисия при предишния мандат. Мисля, че тук има недоразумение. Нека да отложим решението. То е много сериозно. Добре. Всичко е ясно. Мисля, че ще трябва да дадем думата на заместник председател. Госпожо председател, изслушахме различните колеги. В а, тази точка не е включена в а, дневния ред днес. Както беше казано, нека въпроса да се обсъди на следващото заседание на координаторите, защото целта на днешното заседание е да се учреди комисията. Сега можем да си седим тук и много да обсъждаме, но предстои ни, имаме достатъчно време в бъдеще да обсъждаме тези въпроси. Аз съм съгласна с заместник председателя, тъй като можем да направим среща на координаторите на 26 август, т.е. преди първата среща на комисията, която е на 1 септември. Е, ще бъде по-добре да обсъдим направените предложения днес и ще можем да се занимаваме с въпроса с промяната в наименованието на комисията, ако смятате, че това е необходимо наименованието ще означава и по-голямо участие на гражданите. Надяваме се да направим и среща с шведското председателство. Това би било много полезно, тъй като ще можем да ускорим сътрудничеството. и да се занимаем по-бързо с оплакванията и сигналите на гражданите. Ще бъде много хубаво координаторите да се съберат предварително. Това е краят на нашата работа днес. Поздравявам всички, които бяха избрани и ще се срещнем в края на